Damen und Herren, Kollegen. Колеги, дами и господа, за мен е огромна чест да председателствам това съвместно заседание с Линда Макаван и Лена Валенсиано. Това е годишно заседание с лауреата на наградата Сахаров за свобода на мисълта. Много сме щастливи, че сред нас е съпругата и представител на Рейф Бадави, лауреат на 25-та награда Сахаров. За съжаление, той не може да присъства, тъй като все още е в затвора. и е получил присъда, която е напълно несправедлива. Тя противоречи на свободата на изразяването и на нашите представи за правата на човека. Удоволствие, че сред нас е Ставрос Ламбриниди, специален представител по правата на човека. Разбира се, ние си сътрудничим с него. И то е изключително активен в областта на правата на човека. Малко предистория. Помните, че наградата Сахаров е награда за свободата на мисълта. Тя се връчва от 1998 година насам на лица и организации, чието дейности и ангажименти ни напомнят че е изключително важно да се зачитат правата на човека и основните свободи. През годините тази награда е възможност парламента да даде своята подкрепа за правата на човека, независимо от партийната ни принадлежност. И да покаже колко е важна тази награда в борбата за мир по света. Трудно можем да си представим при какви условия живеят някои от носителите. Някои колеги са живели в страни, в които няма свобода на мисълта. И тук поглеждам Тулам Келам. Но аз никога не съм се чувствал застрашен от своите действия. Единството, което ме е заплашвало е неодобрението на председателя на партията. Никога не съм се чувствал застрашен да изразя своето мнение. Госпожо Хайдар, бих искал да ви помоля да предадете нашето уважение към господин Рейв Бадауи. Има много страни по света, в които правата на човека са застрашени, в които хората се борят за възможността да упражняват тези права. Тази непрекъсната битка в целия свят ни прави всички част от е, една по-широка общност. Освен това, искам да кажа, че ние няма да отстъпим Що се отнася до правата на човека, никога няма да се откажем от принципите си, като замълчим. Банки Мун каза, че програмите за наблюдение стават все по-агресивни и има опасност от все по-агресивни агресивни начини за наблюдение. Това е допълнителна причина да се борим за правата на човека. В конкретния случай ние трябва да се замислим над дейността на господин Бадауи. Отдаваме дължимото на унези, които рискуват живота си всеки ден там, където живеят. И с пример в борбата за всеобщи права на човека. Преди да дам думата на госпожа Елена Валенсиана, искам да ви напомня, че в списъка на кандидатурите имаше и две организации, към които искаме да изразим своето уважение. Демократичната опозиция в Венецуела, Службата за демократично единство, някои от членовете на тази организация са в затвора, но като че ли перспективите пред тях са по-светли, след като гласоподавателите изразиха толкова ясно своето отношение. Надявам се, че демократичният резултат в Венецуела ще накара президентът да се замисли, ще стане част от демократичната култура на страната. Борис Немцов има дъщеря, която живее в Германия. Те имат нашата пълна подкрепа. В петък ще се срещна с господин Касянов, неговият наследник като партиен лидер. Сега обаче ще дам думата на Елена. Благодаря, господин Брок. Единственото престъпление на Риш Бадао е да изрази своите идеи, като използва едно единствено оръжие – думите. Изглежда невероятно, че това може да доведе до толкова е, ужасно наказание и толкова ужасяващи стезания. В отговор на неговите думи той беше бит с камшик, беше в затвора, беше разделен от жена си и семейството, чисто и просто заради един блок. Той се опита да събуди демократичен дебат в една страна, в която това е абсолютно немислимо. Страната, в която той е роден, е страна, в която ако мислиш свободно, те, класифи, те класифицират като богохулец. Неговите възгледи не са радикални. Хора с умерени възгледи, като на Раиф Бадауи, хора, които се изразяват спокойно, без агресия, са може би най-голямата заплаха за тоталитарните режими, защото това, което той каза е, че нека да зачитаме мненията на опонентите. Той каза също така, остави, остави хората да мислят е, както желаят. Освен това, свободата на мнението е като въздуха и обществата вървят напред само благодарение на своите мислители. Само заради тези думи Раиф Бадауи сега е в затвора. Той изрази своя, своя страх, че блестящи умове бягат, за да дишат въздуха на свободата далеч от религиозния екстремизъм. И по тази причина Раиф Бадауи е наказан с 200 000 глоба с хиляда удара с къмшик и с затвор. Да, в затворе бите с къмшик, глобеене, но неговата уста няма да бъде запушена. Затова сме се и събрали. Нашият парламент иска да отправи апел чрез наградата Сахаров в сряда. Искаме да защитим онези, които не могат сами да се защитят. И настояваме за безусловното освобождаване на един баща и съпруг, който никога не е трябвало да бъде отделен от семейството си. Пред няколко дни той започна главна стачка, изпратен в специална е, Килия. Сред нас е Енсаф Хайдър, която също се превърна в активист, защитник на правата и правата на е, своя съпруг по-конкретно. Не смятам, че някой днес е, тук може да разбере колко е страдала Енсаф. Тя е трябвало да напусне страната си с трите си деца, които са на 10, 9 и 8 години. И тя замина за Канада. Едва ли можем да си представим през какво е преминала Енсав и огромната борба, която тя води. Ние знаем, че тя вярва в това, че ще може да се върне и ние сме тук, за да й помогнем това да стане. Да се надяваме, че парламентът може да помогне на ЕНСАФ отново да се срещне с Рейв. Храбрите хора не са онези, които са безстрашни. Това са хора, които се борят независимо от страха си които се борят за своите идеи. Ние ще дадем наградата Сахаров на един много храбър човек. Една много храбра жена ще получи наградата и аз искам да изразя своето уважение към Енсав Хайдара. Um, thank you, Elena, thank you, Elmar, for the... Благодаря Елена, благодаря и на Елмар за тези уводни думи. Много се радвам, че тук при нас е и Ставрос Ламбринидис, нашия представител по човешките права от името на Европейския съюз. Госпожо Хайдар, за мен е чест да съм съпредседател на днешното заседание. Както току-що чухте, вие самата сте борец за човешки права. Наложи се да направите напуснете своята страна и да се заселите в чужбина. Събрали сме се, за да почетем вашия съпруг. Много сме тъжни, че той не може да е тук. Надявам се, че ще може да дойде съвсем скоро. Неуморно се борите за неговото освобождаване. Вие също ще е защитник на неговите идеали и ето защо имате възможност да се обърнете към комисиите, които отговарят за външните работи в Европейския парламент. Може да се обърнете и към подкомисията по човешки права. Тук има много колеги. Надявам се, че ще се почувствате като у дома си сред приятели. Ние сме готови да ви помагаме всячески. Давам ви думата. Заповядайте. أنا في البداية أحب أن أشكركم Добър ден! Бих искала да ви благодаря искрено днес. Преди месец много се надявах, когато разбрах, че съпругът ми е избран за лауреат на наградата Сахаров. Помислих си, че първата врата за него. Към свободата е отворена. Благодаря ви за тази награда. Тя е с много висока репутация. И изборът на Раиф допълнително ме изпълва с надежда. Смятам, че това е първа стъпка към неговото освобождаване, към неговата свобода. Искам да ви благодаря. Наистина благодаря ви от цялото си сърце. Много съм удовлетворена, но същевременно съм и много тъжна тъй като ми се искаше Раиф да бъде с нас тук. Искаше ми се да го видя как сам получава наградата си, аз стоя край него. За съжаление той не е тук. Но вашите думи тук родиха у мен надежда, тъй като почувствах, че има възможност Раиф да бъде освободен и надеждата за това никога няма да загине. Благодаря ви за вашия кораж. Благодаря ви за това, че възнаградихте Раиф с тази награда. Мисля, че тук тази награда символизира най-важния етап към освобождаването на Раиф. За днес не съм подготвила официално изявление. За това искам само да ви благодаря за тази така важна награда. Ставос Ламанидис. Сега ще дам думата на Ставос Ламбринидис. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин председател. Скъпа Ансав, скъпи Раиф, ако Енсаф ти разкаже по телефона за тази среща, много ще се радваме. Наградата Сахаров е една от най-престижните награди. Тя се дава за защитници на човешки права, на защитници за човешки права. Дава се от името на избраните представители на европейския народ, представители от 28 държави членки. Тази награда показва, че Европа е готова всяка година да защитава правото на свобода на словото, правото на сдружаването, правото на вероисповеданието, правото да не си изтезаван и не на последно място. Тази награда демонстрира, че ние сме зад всички защитници и борци за човешки права, независимо от това къде живеят. Макар, че наградата Сахаров се дава в този конкретен момент, вниманието на Европа към случая с Раиф не датира от ден-два назад. Федерика Могерини още на 9 януари направи изявление, в което каза, че е против телесното наказание, независимо от това къде се прилага то. На 8 юни, след като Върховния съд на Саудитска Арабия потвърди присъдата, ние излязохме с заявление и подчертахме колко е важно да се борим за свободата на словото и в случай, че някой е хвърлен в затвора заради това, че е изказвал свободно своите мисли, е, ние казваме, че трябва да го, да го защитаваме. Публичното бичуване на Раиф хвърли света в ужас. Надяваме се, че подобни случаи няма да има от тук нататък. Радваме се, че поради здравословното му състояние в момента не се предвиждат допълнителни удари с къмшик. Надяваме се, скъпа Енсав, че няма да има повече изпълнение на това наказание, на тази екзекуция. Европейския съюз призовава за отмяна на присъдите на господин Бадауи и освен това призовава за помилване. Уважаеми приятели, Саудитска Арабия е важен партньор за ЕС. Тя е една голяма сила в Близки изток, в ислямския свят, економическа, култура, религиозна сила. В Европейския съюз ние следим отблизо някои конкретни случаи в това кралство. Следим отблизо и положението с човешките права като цяло там. Няколко активисти юноши бяха арестувани, като Али Мохамед. И трябва да се обърне внимание на техните случаи. Ние разговаряме с партньорите от Саудитска Арабия за човешките права. И тук нямам предвид само правата на жените, които редовно се обсъждат в пресата, по медиите в Европа. Ние смятаме, че трябва да има сериозни стъпки към подобряване на ситуацията, що се отнася до свободата на словото, свободата на вероисповеданието, свободата на сдружаването, премахването на изтезанията на телесното наказание и използването и приложното поле на смъртното наказание. Парламента на няколко пъти е казал по отношение на Саудитска Арабия и страните от Персийския залив, че имаме нужда от повече диалог и сме готови да се ангажираме, за да се води такъв диалог. Надяваме се, че Саудитска Арабия ще поеме инициативата и ще направи така, че ще има промени в областта на човешките права. Отбелязваме факта, че жените гласуваха преди ден за първи път на избори в Саудитска Арабия. Една, една жена от тази страна обаче не можа да гласува, защото трябваше да поиска обежище в Канада със своите три деца. Тя беше заплашвана със смърт, само защото съпруга й изразява свободно своите виждания. Един съпруг също не можа да гласува, един мъж, който в момента е в затвора. Надявам се, че това семейство съвсем скоро ще се събере, за да преследва своето щастие, щастието на своите деца, за да защити своето достоинство и човешки права и ценности. Бихме искали Раив да е днес тук, но Енсаф е вместо него. Ти не си се стремила към това да си смела. Децата ти не са търсили това изпитание, пред което са изправени сега. Но ти демонстрира кураж. Справи се отлично в своето начинание и ние сме много горди, че си тук сред нас. Надявам се, че ще можем да ти помогнем и съм сигурен, че наградата Сахаров ще помогне да се обърне малко повече внимание на вашия случай и ще помогне за това щастието да се върне в вашето семейство. Благодаря ти за всичко и благодаря за това, че дойде. Thank you very much. Линда Макаван, благодаря за тези думи. Сега ще дам думата на госпожа Алио Мари, която е председател на делегацията за връзки с Арабския полуостров. Заповядайте. Благодаря за това, че ми давате думата. За мен това е възможност наистина да пожелая добре дошла в Европейския парламент на нашата почетна гостенка. За нас винаги е много важно тук да идват жени от е, Саудитска Арабия и от страните от Парсийския залив, които изразяват е, своите убеждения, като същевременно ни дават сведения и за живота в техните страни. Смятам, че, както бе току-що казано, е важно да съществува истински диалог, тъй като този диалог спомага за напредъка. Поддържаме економически връзки и трябва да се следи за този простичък факт, че економическите връзки понякога вървят е, ръка за ръка с е, непознаване на културата, на установката в страната. Значи диалогът е необходим за по-добро взаимно разбирателство, както и за напредък. Мисля, че това е важно за нашите отношения, както е важно Европа непрекъснато да потвърждава собствените си ценности. Е, това правим днес е, чрез един символичен жест. Е, пожелавам ви добре дошла и лично ви пожелавам изпитанията, през които сте преминали вие и вашите деца, не след дълго да се а, увенчаят с щастлива развръзка. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за всичко, което правите и моля да предадете на всички около себе си пожеланията, които изразява Европа чрез връчването на тази награда. Thank you. Благодаря. Сега ще чуем представителите на политическите групи по един от политическа група и ще продължаваме по същия начин. Започваме с господин Преда от името на НП и след това господин Панцери от социалистите. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря от името на групата на НП на госпожа Енсав Хайдар за това, че е тук днес. Всъщност тя е тук цялата седмица, за да разискваме случая е, с Раиф Бадауи който не може да присъства и да получи наградата лично, поради което тук е съпругата му. Наградата показва колко значимо е това, което прави Раиф Бадауи колко значимо е за Европа. Решихме да присъдим тази награда на него по две основни причини. Първо, свободата на изразяване е фундаментално право, което не подлежи на оговорки и може да се упражнява всички средства на ваше разположение. Второ, никое лице не може да бъде подлагано на телесни наказания за това, че се изразява свободно. Наградата Сахаров има силно символично значение. Е, тя е символ на кораж и на надежда. И е, се надяваме, че връчването и ще бъде първи етап към освобождаването на господин Раиф Бадауи. Е, през май месец господин Манфред Вебер, председател на нашата група, изрази същата надежда, когато се срещна с госпожа Енсафа Хайдар. Аз се присъединявам към колегата Мари Алио, колегата Алио Мари за необходимостта от диалог по отношение на правата на човека. Ние неодавна се срещнахме с представител на Саудитска Арабия в нашата външна комисия и се надявам, че възможно най-скоро господин Рей Бадауи ще бъде освободен. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Панцери. Благодаря, господин председател. Член 19 от Всеобщата декларация гласи, че всяко лице има право на, свободна, на свободно изразяване на мисълта и може да използва всеки канал, независимо от всякакви граници. Напомням този член, защото за нас това е светлината, която трябва да ни води в борбата срещу всяко нарушение на права. И това е основата, на която Европейския парламент реши да връчи наградата Сахаров на Райф Бадауи. Радвам се, че съпругата можа да дойде на церемонията. Раиф е затворник заради това, че е, си е позволил свобода на мисълта. Резолюцията приета от Европейския парламент през февруари, резолюция посветена на Раив Бадауи, в нея призовахме властта в Саудитска Арабия да освободят Раив Бадауи. Мисля, че всички ние трябва да кажем, че действително Саудитска Арабия даде право на глас на жените. Това е само първа стъпка само че страната е твърде далеч от приемливите стандарти. Ето защо Европа трябва да преразгледа отношенията с Саудитска Арабия, за да не се за да не наруши своите основни ангажименти в областта на правата на човека заради економически интереси. Наградата за Раиф Бадауи е един ангажимент – Искаме той да бъде освободен и второто, с което тази награда е важна, е, че ние настояваме с наградата да се обърне повече внимание на правата на човеката в Саудитска Арабия. Сега Чарл Стана, Котекаре има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Енсав Бадауи, една от, от името на моята група. Е, която е сред е, вносителите на предложението за награда на вашия съпруг. Наказанието му според парламента е несъразмерно и варварство. Настояваме за пълното му освобождаване. Кралство Саудитска Арабия е огромно предизвикателство за западните сили, Западния съюз и моята страна, нарича Саудитска Арабия, близък съюзник, но там се практикува строга форма на, на като се, като се налагат изключително строги наказания върху, върху различни лица. Салафистския вариант на исляма, практикуван в Саудитска Арабия, страна в която не може да се открие християнска църква, е огромен проблем и в големи части от сунитският свят, където е практикуван е, ислямски, е, ислямска толерантност. И така, че поведението на Саудитска Арабия има и сериозно външно политическо измерение и мисля, че съдбата на вашия съпруг засяга не само Саудитска Арабия, но и целият регион. А, ние приветстваме господин Бадал и за неговия кораж и смятаме, че Саудитска Арабия трябва да даде не само символични свободи, като даде право на жените да гласуват, а, а да, да, да вляза в 21 век на първо място да разреши на жените да карат коли. Убеден съм, че Саудитска Арабия бомбардира в Йемен и броят на цивилните жертви е много голям. Това е част от войната им и аз призовавам да се сложи край на тези бомбардировки, особено областта контролирани от хуците наградата Сахаров ще отвори очите на много правителства в Обединеното кралство, в това число и моята страна и Франция, особено които имат много тесни взаимоотношения с Саудитска Арабия и ние вече не можем да водим предишните отношения с страната, ако тя не поеме ангажимент е, за действителни е, реформи в областта на правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожа Схаке, от името на Алде. Благодаря, госпожо Хайдар. Много се радвам да ви видя още веднъж. Подкрепям напълно специалния представител за човешки права Ставрос Ламбринидис. Той каза, че вие ни вдъхновявате. Вие сте пример за жените е, в Саудитска Арабия, за тяхната сила отлична работа. Невероятни усилия сте положили, за да демонстрирате какви е, мъчения изтърпява вашия съпруг. Надяваме се, че вие ще може да се съберете съвсем скоро и Раиф е, ще е в добро здраве съвсем скоро. Понякога интересите са преди човешките права особено що се отнася до Саудитска Арабия. Радвам се, че даваме тази награда. Раиф е много смел и неговите деяния и писания представляват един купнеж за свобода и те са въплащение на това въжделение на всички хора по различни места в света, като Северна Корея, Венецуела и така нататък. Това въжделение за, за, за пълни човешки права и свободи. Раиф ясно показва, че най-голямото потисничество и най-тежкото телесно наказание не могат да попречат на, на свободомислещите. Раиф получи вече 50 удара с шик от тези общо хиляда. На практика това представлява една смъртна присъда. Искам да прочета един цитат от неговата книга. Цитирам. Той казва следното. За мен либерализма означава да живееш, наистина да живееш. Това е един много красив по своя характер лозунг. Трябва обаче да се очертаят и параметрите на либерализма. От тези параметри, които водят до враждебност от другите, и пречат да се осъзнае смисъла на тази дума. Онези, които са против либерализма, се опитват да променят съзнанието на народа, да издърпат килимчето под краката им, но техните надежди ще бъдат разбити на пух и прах. Край на цитата. Саудитска Аравия финансира джихадисти, изнася враждебни идеологии. Там обаче има и поети, блогъри, атеисти, борци за човешки права и много жени. И съдбата на всички тях е причина да кажем, че Тези хора имат права. И техните права са точно същите като на тези, които страдат от деянията на ислямска държава. Време е за помилване. Кралско помилване. Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Хайдар, за нас е чест да ви приемем като наш гост. Разбира се, ние бихме предпочели тук да е вашият съпруг – да, той бе осъден, тъй като е, престъплението му бе да каже това, което мисли. Е, той е, е бил осъден по най-варварски начин на хиляда удара с къмшик, а преди няколко дни започна гладна стачка. Вие обаче стоите до него и вашият кораж е равен на неговия, ако мога да кажа това. Е, и затова смятам, че и вас трябва да приветстваме. Аз също искам да цитирам господин Ашрафа Хаята, който е, бе осъден на смърт на 17 ноември тази година за богохулни слова. Господин Хаят е палестински поет, роден в Саудитска Арабия. Преди е, две години той представляваше Саудитска Арабия на Виенското биенале. Искам също да цитирам името на Али Мохамед Аир, този млад шиит, осъден на смърт, осъден на обезглавяване и разпъване на кръст, защото бе е, извършил е, престъплението да бъде, ако мога това да кажа, е, племенник на Чичо си повече от 150 души са екзекутирани в тази страна от началото на тази година. Бройка е недостигана през миналите 10 години. И други говориха за бомбардировките на яменското население, за финансирането на тероризма. Все пак искам, както каза и господин Ламбринидис, да поздравя жените, които събота дръзнаха да се представят на общинските избори. Искам да е, поздравя тези е, много е, смели феминистки в Саудитска Арабия, които кандидатстваха, е, явиха се като кандидати в изборите, общо 900 на брой. Мисля, че трябва всички саудитски жени да поздравим за участието им в избори. Госпожо, вашият съпруг е символ, символ на всички, които са под потискани за това, че се изразяват в Саудитска Арабия или съседните страни. Това са едни от най-лошите региони в света от гледна точка на свобода на изразяване. Надявам се, че Диалогът, който препоръчват някои наши колеги с тези варварски страни, ще доведе до ефикасни резултати и че вашият съпруг ще бъде скоро освободен. Напълно съм съгласна с господин Танок, между другото. Смятам, че търговските връзки с тези страни не могат да продължават в този им вид. На това мнение съм като французойка. Още веднъж приветствам вашия кураж – и изразявам нашата гордост за това, че сте тук и че можете да отнесете такава надежда със себе си. Ние сме до вас, госпожо. Благодаря. Барбара Лохвилер от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Бих желала сърдечно да благодаря на Енсав Хайдер за присъствието и тук. От името на групата на Зелените бих желала да и изразя нашето уважение към вас и към вашата политическа кампания, насочена към освобождаването на съпруга Вира и в Бадауи. Разбира се, искаме да предадем и най-сърдечни благопожелания на вашия съпруг. във Връчената награда Е, показва колко високо оценим е, интелигентния начин, по който той се бори за свободата на изразяване в Саудитска Арабия. Е, вие казвате, че вашият съпруг отслабва всеки изминат ден след започването на гладната стачка. Силно се надяваме, че тази награда ще помогне за това положението да не се влушава. Знаем, че ситуацията в Саудитска Арабия е трагична. Знаем, че е, често полицията или затворническите надзиратели прилагат изтезания спрямо задържаните лица. Всички знаят че е, в Саудитска Арабия е, самото споделяне на различно политическо мнение от общоприетото крие риска от наказание. Е, съпругът на вашия, т.е. адвокатът на вашия съпруг също е, е защитник е, на правата на човека. През 2014 година след изявления той също бе хвърлен в затвора и осъден на 15 години лишаване от свобода поради по проява на неуважение към властите. Това са само няколко примера за състоянието с правата на човека в Саудитска Арабия. Аз бих искала да отправим призив за незабавното освобождаване и безусловно освобождаване на Раиф Бадауи и на всички други политически активисти, които не са упражнявали насилие, но въпреки това в момента са в затвора. С това приключвам. Благодаря. Сега Игнасио Корал. Благодаря. Госпожо председател, добре дошла и на Енсав и поз... искам да я поздравя за борбата, която води, борба за права в Саудитска Арабия. Надявам се, че с, с, това признание наградата Сахар ще се промени бъдещето на вашата страна и вашия съпруг ще бъде освободен. Знам, че е трудно, но се надявам. Саудитска Арабия и правата на човека а, ние говорим отдавна за този, по този въпрос. Саудитска Арабия, коя, на която гледаме като на свой съюзник е една от страните, в които има най-страшни нарушения права на човека. Да не забравяме, че взаимоотношенията между Европейски съюз и партньорите се основават и на спазване на правата на човека. Често това остава на хартия. Всъщност Европейския съюз от дълги години е мълчала за нарушението на правата на човека в Саудитска Арабия. Дълги години мълчи за насилието на религиозна и етническа основа. Саудиците е, са са като че ли неприкосновени. Е, може би заради петрова. ние не можем да приемем, че деня в е, който се беше награден Раиф Бадауи, бяха изпратени бомби срещу Йемен колегата Панцери се изрази от колегата Панцери. Неговата партия е част от правителството в Италия. Тук се говорят едни неща, но след това министър-председателя от неговата партия си прави селфита с, с саудитския монарх. Това не може да не се спомена политиката на правата на човека е много противоречива. Е, през е, това, което аз, е, за което аз призоваваме, освен думите, да призовем страните си да е, да надигнат е, глас срещу онези страни, които системно нарушават е, правата на човека. Благодаря. Господин Чокеш от името на НП. Dear chairman, chairwoman, dear colleagues госпожи и господа председатели, уважаеми колеги, госпожо Енсав Хайдар. Позволете ми в началото да изкажа своето съчувствие аз съм напълно солидарен с вашето семейство. От 1988 година Европейския парламент дава наградата Сахаров за свобода на мисълта на онези хора, които имат а, е, изключителен принос в областта на човешките права. Раиф Бадауи даде своя принос в консервативна Саудитска Арабия. Той се бори за просвещение, за справяне с невежеството. Неговата дейност е такава, че той беше лишен от свобода. Той защитава правата на жените, правата на бедстващите, на хората в неизгодно положение. По всички тези причини той е избран за лауреат на наградата Сахаров тази година. Ние призоваваме саудитските власти да го освободят незабавно и безусловно. Всяко едно бичуване трябва да бъде прекратено. Освен това, изискваме освобождаването на всички задържани и осъдени лица, просто защото те упражняват своето право на свобода на изразяването. През е, последните два дни станахме свидетели на нещо историческо в Саудитска Арабия – Макар и с ограничени правомощия, жените за първи път получиха възможност да гласуват на местни избори. Много права на жените все още изконни права на жените не, не са достояние на саудитските жени. Ние смятаме, че инициативата от последните два дни е, няма да е само нещо като реклама на страната, а ще бъде една стъпка към действителното предоставане на човешки права на, на жените. И да се надяваме, че борбата на Раив Бадауи и изборите от последните два дни ще доведат до там, че ще има наистина просвещение в Саудитска Арабия и в целия арабски свят. Ангажимента, ангажираността на Ариф Бадауи в целия този процес е запомняща се. И ние искаме да кажем, че той трябва да бъде освободен. Благодаря. Благодаря Ричард Хауит от името на социалистите и демократите. Благодаря. Добре дошла Енсав в Европейския парламент. Срещнахме се с теб, когато бяхме в Канада. Ти беше и в Брюксел. Много се радваме, че си тук тази седмица. Всеки един път, когато се виждахме, ти обещавахме, че ще водим кампания за свободата на Раиф, свобода за него самия, свобода на словото за всички в твоята страна. Присъждането на наградата Сахаров тази седмица показва, че ще продължим да се борим, поне докато Раиф бъде освободен. Той беше обвинен в обида на исляма. Ние зачитаме исляма, зачитаме правото на всяка религия да съществува, но сме против всеки един, който нарушава човешките права. Моята група се присъединява към върховния представител в призива към Кинг Салман да защити човешките права и да помилва вашия съпруг Енсав. Вие сте получила швейцарската награда за свобода на мисленето. Тази седмица ще получите и наградата Сахаров. Има обаче една награда, която искате най-много от всичко. Свободата за съпруга ви. Искате да облегчите неговите страдания вследствие е, на това варварско наказание, което му е наложено. Надяваме се, че той ще сподели тази награда с вас. Надяваме се, че наградата по някакъв начин ще облегчи страданията му. Надяваме се, че ще облегчи страданията на, на вас самата и на, на, на вашите деца, тъй като вие сте отделени от а, е, съпруга си, от, от а, е, бащата на, на децата ви. пишете следното. Свободете Раиф Бадауи, любовта на живота ми. Тази седмица ние почитаме вашата любов към вашия съпруг, почитаме него самия. Даваме му наградата Сахаров и почитаме самия живот. Thank you. Благодаря. Господин Аустравичус. Мадам Шия, мадам... Госпожо председател, госпожо Хайдар, господин Ламбринидис, уважаеми госпожи и господа. Днес е един символичен ден. На 14 декември 1989 година, точно преди 26 години, Андрей Сахаров почина. След години на арест, на изгнаничество, той почина в дома си, докато се опитва опитваше да се подготви за една реч, която трябваше да бъде е, произнесена пред Народното събрание на бившия СССР. Колеги, тримата номинирани за наградата Сахаров тази година изпращат ясно послание. А то е следното. Дефицита на свободи и на човешки права се наблюдава в целия свят. Дори и в Европа ставаме свидетели на нещо подобно. През 2015 година станахме свидетели на много драматични събития. Тази година започна с кръвопролитие в източна Украина. Беше белязана от а, смъртта на Борис Немцов, който се бореше за спиране на агресия от страна на Кремъл. В тази година стотици хиляди хора загубиха своя живот в Сирия и Ирак и на други места. Те бяха убити от луди джихадисти и също толкова луди диктатори. 2015 година приключва обаче и с голямата победа на обединената венецуелска опозиция приключва и с тези исторически избори в Саудитска Арабия. Дали сме се върнали към нормалното в Венецуела и в Саудитска Арабия? Дори и това да е така, няма с какво толкова да се гордеем. Но това все пак трябва да се спомене. Това са добри новини. Трябва малко да се позарадваме. Тези събития показват, че нашите усилия в Европейския парламент са от значение. Има една поговорка, която казва, че заслужават да са свободни само онези, които се борят за свободата си всеки ден. От името на групата на Алде искам да поздравя Раив Бадауи, него самия и неговата дейност. Искам да, да, да отдам дължимото на това, което прави. Благодаря за вниманието. Лори Калуначек, от групата на Зелените. Тя също е заместник председателят на Европейския парламент, който отговаря за мрежата Сахаров. Микрофон. Благодаря, госпожо председател. Като всички други, искам да приветствам тук Енсаф Хайдер. Преди няколко седмици ние се е, срещнахме с вас тук в е, Страсбург. Получихте друга награда от град Страсбург. Тогава още не беше ясно дали Раив Бадауи щеше да бъде лауреата на наградата Сахаров за 2015 година. Имаше такава вероятност, но решението за това бе взето по-късно. Ние се надявахме, че то ще бъде такова и сега много се радвам, че надеждите ни е, за, е, присъст... за, за това връчване се оправдаха. Е, за съжаление не се оправдаха надеждите ни, че той ще може да я получи лично. Надявам се, че церемонията в сряда вашето присъствие и връчването на наградата най-сетне ще потикне саудитския режим да освободи господин Бадава и да го помилва, включително да бъде освободен и неговият адвокат и толкова много други хора в Саудитска Арабия, само, които са в затвора само защото са се осмелили да изразят на глас критиката си към режима, само защото са е, се осмелили като младия Мохамед Ал-Нимр е, да проведат една е, мирна демонстрация или поход, само защото като жени са се осмелили да шофират коли или да пътуват без одобрението на съпрузите им. Това са неща, които в 21 век би трябвало да са ежедневие във всяка държава по света, но такива те не са в Саудитска Арабия и в някои други страни. Обедена съм, както казаха и колегите, че наградата Сахаров, на която е лауреат Раиф Бадави, е от огромно значение, когато говорим за свободата на мисълта. Защото има страни, в които ние не сме свободни да мислим на първо място, а след това и да изразяваме това, което мислим. Ако ни липсват тези свободи, как можем да действаме в обществото и да го превърнем в по-добро място за всички? Как бихме могли да приемем разликите? Как бихме могли да приемем а, е, друго мнение, а, е, каквото съществува във всяко общество? Думите, делата на вашия съпруг, неговите мисли и неговите Писмени творби са е, един от символите на свободата и демокрацията. Смелостта да се изкажеш въплащават те, дори когато знаеш, че тези на власт няма да харесат това, което казваш. Изключително важно е да се стимулират хора като Раив Бадауи, защото без него нищо няма да се промени в този свят. Е, искам, госпожо Енсав Хайдар, е, да ви приветствам и за вашия кораж, за това, че най-напред сте избягали в изгнание, за да не бъдете в опасност вие самата и трите ви деца, за това, че водите кампания за признаването на съпруга ви и за неговото освобождаване. Като сте жена, това не е лесно. Беше е, много добре, че миналия уикенд за пръв път жените е, успяха е, да гласуват Саудитска Арабия. Някои от тях дори бяха избрани. Но изключително странно е, че в 21 век в страна като Саудитска Арабия е, жените нямат право е, да гласуват или да бъдат кандидати е, по време на избори. Не могат да пътуват без съпругът им да е одобрил това пътуване. Защо трябва да бъде забранено всичко това в страна като Саудитска Арабия, при положение, че модерни неща, като компютрите, мобилните телефони или леките автомобили са достъпни за всички е, на същото място. Живеем в модерни времена и те би трябвало да са модерни на всички равнища в е, Саудитска Арабия, а не да бъдат отречени на ниво като свобода на мисълта или свободно движение на жените. Е, тази липса на свобода на мисълта е причината, поради която е затворен вашият съпруг. Е, трябва е, обаче да имаме предвид, че Саудитска Арабия се вписва в една по-сложна геополитическа картина. Ние се нуждаем от Саудитска Арабия, за да решим проблемите в е, Сирия. Не можем да приемем това гражданското население в Йемен да се бомбардира от Саудитска Арабия, а държави членки на Европейския съюз да изнасят за този регион оръжия, въпреки етичните кодекси, които са пречка за това. Затова искам да ви поздравя още веднъж. Е, благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви, че дойдохте и аз изразявам силната надежда, че тази награда ще бъде символ на общото ни искане е, Раиф Бадауи да бъде помилван че тази наша надежда ще стигне до властите в Саудитска Арабия и че вие скоро ще видите съпруга си свободен. Благодаря. Благодаря. Господин Фабио Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Сърдечно добре дошла на Саф Бадауи и сърдечна благодарност за това, че тя е тук сред нас. Знаем много добре, че Раиф в момента е в затвора. Той започна гладна сачка след несправедлив за задържане, защото след много години фарсов процес и той казва това, което е мислил. Той е, той е обвинен за това, че каза това, което мисли ясно и силно. Аз се чувствам много тъжен и изпитвам горчевина от страданието на Риф, който вместо да е в затвора в Ряд, трябва да, ще да е сред нас. Той изпитва не толкова физическа болка, а смъртна присъда а, на излежавана на части. Всички, които са преследвани, би трябвало да бъдат свободни. Ако Европа действително води външна политика, съвместима със своите ценности, а, и особено наградата Сахаров, би трябвало да се замисли. Ние ние имаме търговски отношения с тях нашите отношения с Саудитска Арабия са по-различни от тези с други страни. Ние сме износители на е, оръжия в Саудитска Арабия е сред трите най-големи вносители. Доста има достъп до ефтин петрол. И така се оправдават войни като тази в Йемен финансиране за екстремисти, за да се постигнат ясни геополитически цели. За тази цел се забравят и права на дисиденти, на деца, на жени. Сахаров не е достатъчно. Не можем да защитаваме правата на човека само с думи, ако след това се измятаме в интерес на печалбата. Аз съм за диалог, но не съм за споразумение на всяка цена. И ако цената е нашето мълчание и търпимост към нетърпимото, не бива да го търпим. Рив трябва да бъде свободен и не само той, той трябва да се върне при своето семейство. И това трябва да бъде не по милост, а поради една дума, която често се забравя. Е, това е справедливост и правосъдие. E Благодаря представителя на НП. Благодаря. Ние от НП в Комисията по развитие вярваме, че устойчиво развитие няма как да има без свободи, без зачитане на човешки права, без зачитане на свободата на словото. И ето защо е много важно, че Европейския парламент присъди тази награда на Раив Бадауе. За неговия кораж, за неговата смелост да изразява своята мисъл и убеждение. Радваме се, че сте тук. Благодарим ви, госпожо Хайдар. Съжаляваме, че самия Рив и не може да е тук в Страсбург. Очакваме с нетърпение деня, в който той ще бъде освободен и ще може да дойде лично в Европейския парламент, за да дойде да получи своята награда за свобода на изразяването. Благодаря. Благодаря. Господин Лиц от името на социалистите. Herr Lambrinidis. Госпожо Хайдар, господин Ламбренидис, добре дошли. Говоря от името на социалистите и демократите. Още веднъж много се радвам, че сте тук и можете да вземете тази награда, присъдена на вашия съпруг заради свободата на неговото слово и изразяване. В ГДР преди години имаше много арестувани хора, просто защото те казваха каквото мислят. Те се бореха за свободите на всички граждани на страната. Искам да благодаря на вашия съпруг и на ваш самата. Много е важно да се демонстрира подобен кораж. Той служи като символ, като пример за всички мъже и жени в страни, където има потисничество и където хората нямат свободите, които ние познаваме. Главната стачка на Раиф, която започна неотдавна, е още едно изпитание пред него. Искаме да разберем какво е положението с него в момента. Можем ли да направим нещо? Аз самия мога ли да направя нещо, за да помогна на Раив? Искате ли да ни кажете нещо особено? Нещо много важно, е, за да може да, да подобрим неговото положение. Надяваме се, че ситуацията няма да се осложнява и неговото здраве няма да е, бъде е, под заплаха. Желаем ви всичко най-добро на вас самата, на вашите деца, на Рив и се надяваме, че вашето семейство ще се събере съвсем скоро. Ана Гомеш и господин Кан ще може да се изкаже, ако е кратък. Аз. Да, благодаря. Е, Сав, е, още януари месец е, се видяхме с вас чрез видеоконференция, както вече каза господин Хауит. И за тази видеоконференция имаше твърде малко присъстващи, но междувременно вашата упорита защита на вашия съпруг успя да спечели подкрепата, която го превърне е, в е, лауреат на наградата Сахаров и тази подкрепа бе безспорна. Искам да изразя почита си към вас и чрез вас към всички жени в Саудитска Арабия. Аз бях силно впечатлена, когато посетих Саудитска Арабия, е, за да подготвя доклада на парламента за вашата страна. Това бе преди около две години тези жени, 17 е, на брой, които за първи път бяха избрани чрез избори е, в е, събота, те представляват жените в цялата страна. Там по отношение на жените всичко е средновековието вие доказахте, че там, където съществува изискване жените да бъдат пазени от мъжете си, жени като вас всъщност са истинските пазители, защото вие пазите съпруга си от този варварски режим. И вие доказахте, че вашия варварски режим отрича на жените тяхното достоинство. И ние сме длъжни да се борим за премахването на тези отживелици. Аз съм също убедена, че подобно на други лауреати на наградата Сахаров, той ще дойде да получи тази награда. Ние ще продължим да се борим, вие ще продължите да се борите и просто той ще успее да дойде. Господин Абу Алкаир, неговия адвокат също е в затвора и също е бил изтезаван. Ние сме длъжни да облегчим и неговото положение. Искам да спомена и господин Ал Нимр, този младеж, който бе преследван заради това, че е шиит Значи, някои хора ми казаха, че сега заради даването на наградата Сахаров, е, господин Раиф Бадауи ще бъде освободен от режима, но вместо него ще бъде екзекутиран Ал Наимр. Аз е, сигур се надявам силно, че това няма да стане. Е, толкова много хора бяха екзекутирани, като палестинския поет, който бе спомена, толкова много хора биват изтезавани в затвора. Според нашата информация, над 150 души са били екзекутирани само тази година в Бахрейн, в Йемен, където режимът на Саудитска Арабия оказва силно влияние и то изцяло отрицателно, също много хора са в затвора. Истинската обида към исляма този лахабитски е, салафистски вариант а, е, на из, исляма представлява истинската обида към исляма, а, е, защото а, това е причината за жертвите и в ислямския свят, и извън него. Ние не можем да продължаваме да я караме както преди с Саудитска Арабия, именно поради този факт. Благодаря. И сега последно последният ни оратор, но само като изброяване и като ред. Благодаря, госпожо председател. Три кратки бележки. Искам да приветствам госпожа Енсав Хайдар. Много се радваме, че сте тук. Аз бях ръководител на делегацията в Саудитска Арабия и успяха да поставя въпроса за Раифа Бадауи както пред правителството, така и пред правозащитните организации. Е, много съм разочарован, че до днешна дата той все още не е освободен. По време на посещението ме поразиха две неща. Първо, инвестициите в образование. Това ми дава много надежда за бъдещето. И второто, което си помислих, е, е за съдебната система в Саудитска Аравия. Трябва да поддържаме по-широко сътрудничество с нея, за да можем да изравним стандартите си. В момента един съдия може да направи всичко, което пожелае. Смятам, че пред чрез по-широко сътрудничество ще решим някои от отдавна забавилите се случаи в тази страна. Саудитска Арабия бе важен партньор е, за нас и за света до вчера, важна е и днес, ще бъде важна и утре. Е, тя е много важен фактор в арабския свят. Приветствам произвеждането на избори, в които бяха избрани 17 жени. Силно се надявам, че те ще дойдат на посещение в Европейския парламент и, и ще се включат в диалога, който ни е необходим, че ще можем да говорим и работим съвместно. В историята на мусулманския свят жените винаги са играли роля и в политиката, и в обществения живот и аз много се радвам, че този стар факт се преоткрива и най-сетне, госпожо председател, искам да апелираме още веднъж към ръководството на Саудитска Арабия да помилват Раифа Бадави. В крайна сметка нашият пророк е проявил и е призовавал към милосърдие към целия свят. Не след дълго ще празнуваме неговия празник. Надявам се, че утре ще се срещнем с вас на обяда и силно се надявам, че ще бъде освободен скоро вашият съпруг. Благодаря. Thank you, madam. Благодаря, госпожо Хайдар. Чухте колеги от различни политически партии, от различни страни. ние имаме различни мнения по различни въпроси, но има едно нещо, което ни обединява и това е твърдата ни увереност, увереност, че правата на човека трябва да се устояват. Заповядайте сега, имате думата. Благодаря ви още един път. Думите ви ме изпълниха с надежда. Заедно с това имам два коментара. Раиф не е в е, изолирана килия. Той се върна в е, затвор. Той е в затвор, което е, ни кара да мислим, че досието му е класифицирано. Е, това е затвор, Той е в е, затвор в е, Джеда, не е в Рият. Гладната стачка започна в вторник и той обяви гладна стачка, за да го върнат в предишния затвор – след наградата Сахаров аз се изпълних с надежда да го освободят. След това швейцарското правителство каза, че ще окаже натиск. И след това разбрах, че Раиф е върнат в друг и изпратен в друг затвор. Благодаря ви за тази награда. Тя е огромна чест. Тя има огромна морална стойност. Надявам се, че тя ще има и практическа стойност за досието на Раиф. И че тази награда ще увеличи шансовете ни да го видим отново у дома. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и ви пожелавам приятна вечер. И накрая заключителни думи, Елена. Благодаря много за това, че сте тук. Благодаря ви, че дойдохте. Има вечеря за координаторите и заместник-председателите. Благодаря ви, госпожо Хайдер. За нас е чест, че сте тук. Благодаря, Ставрост, за това, че си тук. Много се радвам, че да е тук, за да дадеш своята подкрепа. Благодаря. Лека нощ. Благодаря на преводачите.